Председателят. Добро утро, дами и господа. Откривам заседанието. Ще започна с някои съобщения. Първото, което особено ме вълнува, е свързано с това, че госпожа Каролайн Лукас в писмен вид обе... уведоми парламента за приключването на нейния мандат в Европейския парламент след избирането и за депутат в, Брит... в Английския парламент. В съответствие с член 7 алинея 2 за избор на депутати в Европейския парламент, мястото и се освобождава от 18 май 2010 година. Също така ви информирам, че считано от 12 май 2010 година господин Макмилан Скот се присъединява към групата на Алиан за демократи и либерали за Европа. Сега по точка Последваща точка от дневния ред ще разгледаме бюджета на парламента, коригиращ бюджет 01-2010, раздел първи парламент, докладчик е Владимир Манка. След това ще разгледаме бюджетната прогноза с докладчик Хелга Трюпа. Сега дам думата на господин Манка за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Следствие на влизането в сила на Лисабонския договор много процедури стават по